So, sind wir denn vollständig alle da? Можем ли да започнем? Всички ли са заели местата си? Уважаеми госпожи и господа, поздравявам ви днес след обед е, в Европейския парламент в началото на нашето публично изслушване по темата Европейско патентно дело европейска патентна защита. Тук са нашите тогачици, е, колегата Бернхард Рапка и колегата Балтасар. Двамата отговарят е, за различни аспекти. Създаване на единна патентна защита, на е, приложимите разпоредби, с силено сътрудничество и аз самият за съдебната система. Надявам се, че ще можем е, да работим стегнато, така че да се справим с материята, която е много сложна в отреденото ни време. Тук има представители на полското председателство, което също ще вземе отношение по въпроса. Позволете ми веднага да ви съобща, че до 17.30 разполагаме с достатъчно време но не се предвиждат е, е, по-нататък други презентации, защото наистина сроковете ни притискат и ще трябва да ги обсъдим, е, да обсъдим основните въпроси. Колегата Патистери е тук като ръководител на Европейското патентно ведомство. Той ще говори пръв, ще можем да му зададем въпроси, за да може и да отговори. Преди да ни напусне, той има и други ангажименти. Днес след обед и няма да може да остане до 17.30. Веднага след това ще изслушаме господин Джонс и колегата Месарус като докладчик на Комисията по промишлеността и така, давам думата веднага на господин Патистели, който е ръководителят на Европейското е, патентно ведомство. Имате думата, господин Батистели. Благодаря, господин председател. Уважаеми госпожи и господа, депутати, дами и господа, за мен е чест да говоря тук пред вас в рамките на заседание и на изслушване на правната комисия на Европейския парламент. Европейската патентна система е изключително важна за конкурентоспособността на Европа. Проектът е, за единен европейски патент се обсъжда от десетилетия. В момента все още няма окончателно решение по този въпрос. Европа ще може на базата на един европейски патент е, да се превърне действително в едно единно европейско пространство. Без да се налага е, националните патентни органи е, да провеждат самостоятелни производства, които са много скъпи, е, скъпи най-вече за заявителите на патентите. Ние би трябвало да е, отговорим на изискванията на новото време. Правителствата търсят изход от финансовата криза и именно в днешно време нашата иновативна мощ е основният ни кос. Става дума най-вече за това да насърчим иновациите, да насърчим изследванията чрез Европейското патентно пространство ние можем да предложим е, на Обединена Европа един много действен инструмент, а именно единния европейски патент, който да покрие всички държави, които членуват в економическото пространство. Т.е. не само държавите членки, но и Швейцария, Норвегия, повечето балкански държави, Турция. в патентното ведомство на Европейския съюз се извършва проверка след получаване на заявката за регистриране на патент. Работи много съвестно. Повече от 60% от заявените патенти не са от европейското, е, от е, територията на Европейския съюз, е, би трябвало да наберем сили, за да се справим с конкуренцията в това отношение. След Европейската комисия, Европейското патентно ведомство е най-голямата служба на Европейския съюз. 4000 инженери и още много други сътрудници работят в областта на патентите. Повече от 30 000 патента а, е, а, е, се обработват годишно и една голяма част от е, заявките могат да бъдат обработени и да има окончателно решение след 6-месечен период от датата на постъпване на заявката. Разполагаме с база данни за търсене на информация, която е много добре е, оборудвана, е, която отговаря на най-високите съвременни стандарти. Е, тази е, база данни е, е свързана и с е, данните на е, други държави извън Европейския съюз, като Бразилия, Китай. Е, е, имаме система за сертифициране на патенти. ЕФЛА е съкръщението. Е, тази система е, се възприема и от американските ни колеги, с които си сътрудничи много тясно. Класификационната система е, в САЩ по този начин ще се опира на европейският опит. Струва ми се, че съвсем логично е, да е, се приеме един много ефективен инструмент, какъвто е единият европейски патент, който именно в условията на финансова и економическа криза ще ни помогне да економисаме много средства. 1,6 милиарда евро е са разходите по е, издаване на патентите от Европейското патентно ведомство е, чрез е, е конвенцията за патентите, която бе прията на европейско равнище след издаването на патента притежателите, патентопритежателите ще се ползват и с допълнителна защита, което представлява едно много съществено достижение. Така че по този начин ще се предостави една много по-надежна патентна защита, отколкото е, предлагат националните патенти или европейският патент. Е, единната патентна защита, е, въвеждането на единни тарифи, е, въвеждането на е, една система за разпределяне на разходите, най-вече на разходите по превод, е, всичко това предполага естествено съответното оборудване и инвестиции в е, информационни технологии, но ние сме подготвени за едно такова развитие и желаем веднага след като влезе в сила съответното решение да започнем от датата, която вие определите с издаването на единния европейски патент. До 2014 година ще бъде възможно да се превеждат патентите в трите, на трите официални езика и от трите официални езика на е, 23-те е, европейски езика, т.е. не само на езиците на Европейския съюз, но на езиците, официалните езици на Европейското патентно ведомство и на евро, е, китайски, корейски, руски и е, point de signer les accords de coopération. И португалски. Е, много се надяваме, че в скоро време ще можем е, да, да се радваме вече на този инструмент, след като се подпише споразумение. Приемаме, че първите двойки езици ще са на разположение до 2011 година. Най-вероятно 7-8 езика общо. И а, този а, инструмент а, във връзка с превода ще може да се използва не само от специалистите, но и от а, обществеността. Нека да се спра на някои аспекти, които според мен са особено важни и са свързани с нашия опит. В първа глава става дума за институциите от години в Европейското патентно ведомство се поддържат интензивни контакти с европейските институции, с Европейския парламент – много са примерите. Имаме една програма за Китай, е, която бе много успешна и програмата ИКАТ за е, страните кандидатки за пълноправно членство. Комисията участва във всички заседания на управителния съвет на Европейското патентно ведомство – и а, е, ние винаги информираме за актуалното състояние на нещата, както комисията, така и останалите институции на европейско равнище. В рамките на е, групата за засилено е, сътрудничество се предвиждат още по-тесни връзки. Има и комитет, който отговаря за е, функциите по надзора така че в рамките на този е, комитет ще се определят и патентните такси ежегодно. Е, нашето ведомство приветства едно такова решение, което ще допринесе за ускоряване на прилагането на взетите решения. Според мен предложенията на групата за засилено сътрудничество могат да бъдат подобрени, така че интеграцията, сътрудничеството да станат още по-тесни. Докладчик по темата е господин Рабкай в член 12, алинея 3 и 4. Господин Рабкай предвижда изменения, съгласно които е, комисията ще бъде представена в е, коми, комисията по подбора и становището на комисията ще трябва да бъде отчетено. Аз приветствам това изменение, защото по този начин ние ще интегрираме европейските институции по-добре, а Същото, което се отнася до комисията, се отнася и до парламента. Парламентът може да бъде включен много по-тясно е, в работата на патентното ведомство и също времено това е органът, който ще ни контролира, пред който ще се отчитаме. Нека да се спра и на финансовите аспекти, които са много деликатен въпрос, особено при изпълнението на това начинание е, 25 от 27-те е, държави членки и от е, общо 38-те държави е, присъединили се към Европейското патентно ведомство подкрепят една такава идея. Патентното ведомство не може да приема обаче правомощия, които се подкрепят единствено от част от е, неговите членове, особено когато става дума за е, задачи, за функции, които не са бюджетно неутрални, които са свързани с е, допълнителни плащания от страна на държавите. Това е в съгласие с член 16, алинея 1. И тук, според мен, би трябвало да търсим една много по-точна формулировка. Формулировката, която е твърде плаха, колеблива. Може би трябва да се върнем към оригиналния текст, предложен от комисията. И още един важен момент. Става дума за разпоредбите и определенето на таксите, които трябва да се плащат от държавите държавите членки е, би трябвало да предприемат едно преразпределение на средствата във връзка с е, е, патентите, член 16, алинея 3. За съжаление този абзац е отпаднал. Според мен в Европейския съюз наистина е необходима политика по отношение на иновациите, която се основава на система на преразпределение на средствата. Така ще може да се извършва и работа с обществеността, най-вече е, академичните институции, университети, училища, малки и средни предприятия. С други думи, на основата на иновациите ние ще можем да съберем иновативни идеи и иновативни е, сили. Как е, да се сътрудничи с университетите? Вие знаете, че по отношение на европейския единен патент, като проект като начинание. Става дума най-вече за защитата на европейската е, патентна система и намаляване на разходите. Междувременно установихме, че същия обхват на защита 27 държави А в момента ние имаме 27 национални патента и един европейски патент. А, е, всичко това ще намалее, разходите ще намалеят с около 70%, макар че ще се запази ефективността на патентната защита, ако се въведе единният европейски патент. Тоест, това начинание на практика ще бъде от полза за всички участници, независимо от това дали става дума за публични органи, за частни предприятия. Е, като е, приоритет трябва да бъдат малките и средните предприятия, които е, наистина ще усетят непосредствено ползата от въвеждането на един европейски патент. Освен това, при подбора на един език за заявяване, за подаване на искането за регистриране на патент, ние ще реализираме много економии във връзка с разходите за превод. Това ще бъде от полза и за малките и средните предприятия, и за научно-изследователските центрове, за университетите и за индивидуалните, независимите е, откриватели и изобретатели. Разходите обикновенно се дължат е, на е, превода. А това намаляване на разходите в голям размер се дължи най-вече на ограничаването на е, езиковия режим до един език за подаване на е, заявката или на искането за регистрация на патент. Е, това, както ви казах, ще бъде от полза за университети, за научно-изследователски центрове, малки и средни предприятия. Ще бъде един силен сигнал – към обществеността и същевременно ще ни даде възможност много съществено да намалим разходите което ще насърчи развитието на предприятията, на най-вече на малките и средните предприятия. И по този начин ще отговорим и на изискванията на акта за малкия и средния бизнес, през 2000, прият през 2008 година. Подкрепям изцяло предложението на господин Балтазари, член 5 в регламента за езиковия режим е, И още една последна е, тема, която е от голямо значение за цялата патентна система Става дума за е, създаването на Европейски патентен съд. Има в това отношение различни мнения, някои от тях е, съществуват отдавна. Решенията на патентното ведомство, е, потвърдени от съответните отделения, могат да бъдат обжалвани в съда, т.е. ние не действаме извън правната рамка на Европейския съюз. Патентното ведомство а, има, а, представлява самостоятелна юридическа личност, но 27-те държави, членки на Европейския съюз, са част от а, правната система на Европейския съюз. Това не е теоретичен въпрос. Имахме един случай Монсандо във връзка с патентно дело. Нидерландският съд трябваше да се произнесе по един патентен случай. Ставаше дума за признаването на патента от Европейското патентно ведомство, но Издаденият патент бе обжалван. Съдът в Хага ще се произнесе по този случай след е, няколко седмици. Особено важно е да се намери е, единна съдебна система, това начинание на Европейската Патентно ведомство изглежда доста уравновесено, доста балансирано. Важно е естествено да се гарантират следните принципи и достъп до е, съдебната система, до правораздаване, което е важно за малките и средните предприятия, за изследователските центрове и университетите. На второ място трябва да имаме предвид техническата специфика при производствата по от областта на патентното право, т.е. квалификацията на съдиите е нещо, което в никакъв случай не бива да се пренебрегва. Това е много важно изискване. Можем много дълго да дискутираме по тези въпроси, но Колкото и дълго да ги обсъждаме и колкото и важни да са те, е, струва ми се, че е назрело времето за взимане на решение. Е, би трябвало да се потърси едно балансирано решение, което е, повече или по-малко да отговори на очакванията на всички заинтересовани, така че да имаме един единен патент в Европа. В заключение ще подчертая още един въпрос, който е много важен. Единният европейски патент представлява изключително важна крачка напред в европейското патентно дело, което работи добре, но е много сложно, много скъпо и би трябвало да бъде променено, така че да е от полза за малките и средните предприятия и да преодолее фрагментацията. Спешно е да се вземе това решение. Европа не е откъсната от останалата част на света. В Европа много дълго вече обсъждаме вариантите за подобряване на системата, а другите междувременно правят крачки напред. В САЩ наскоро реформираха патентната система, патентното право, което е една от най-всеобхватните и радикални реформи в САЩ през последните 10 години. Създаде се една е, система, която е, е first to file, е, за разлика от first to invent. Ето, в САЩ нещата се предвиждат напред. В други е, големи и силни економически страни в света се правят подобни стъпки. Ето, в една толкова бурно развиваща се економика като Китай също се на... постигна напредък. В Бразилия също. Така че е, светът се развива, светът върви напред и ние не можем да си позволим да е, не променяме нашата патентна система и да изоставаме. Една голяма част от нещата в техническо отношение вече са направени европейските граждани, европейските предприятия заслужават една по-бърза, е, по-добра, по-ефективно действаща патентна система, за да бъдат конкурентноспособни в световен мащаб. Европейското патентно ведомство има а, е, своите задачи и правомощия. Ние междувременно вече сме добре обучени като персонал, като технически специалисти. Можем да ви предложим техническата експертиза, от която се нуждаете и от която се нуждаят и вносителите на исканията. Председателят, благодаря ви, господин Патистели. Както винаги, изказването ви бе много прецизно и много информативно. Постъпили са четири заявки за изказване. Започваме веднага с въпросите и коментарите, господин Месарус, за да можете да отговорите преди да ни напуснете. Е, е, е. Благодаря, господин председател. Благодаря и на ръководителя на патентното ведомство за подробната информация. Подчертахте доста неща, за които аз не знаех. Аз съм докладчик по становището на Комисията по промишлеността, което ще бъде прикачено към доклада на господин Рабкай. Става въпрос за промишлената гледна точка и по-специално ефективността в крайна сметка, е, каквото и да направим, то ще е по-добре от предходното положение. разбира се, че трябва да има европейско патентно право. То трябва да се създаде. За тая цел трябва да действаме бързо и просто. Така ще се насърчи конкуренцията и иновациите. Но вие казахте да не се изказвам да задавам въпроси. Но аз все пак искам само да ви кажа, че е, има спад в броя на патентите, които са издадени и нещо трябва да се свърши по този въпрос. Съгласен съм с това, което казахте, че националните органи често пъти имат а, е, своя особена политика към а, е, патентите и тя ще трябва да се еднакви. Сега, аз искам а, е, още веднъж, ако може да а, поясните в тая връзка, какво би било а, едно подходящо разпределение на средствата, подходящо както за Европейското патентно ведомство, така и за държавите членки, за да не възникват търкания. Господин Масеп има думата сега. Благодаря, господин председателю. Благодаря и за изчерпателния доклад. И за експертния опит, който споделяте с нас. Това ни дава възможност на всичките да вникнем в нещата без да сме експерти по е, европейско процесуално право. Така че това беше много полезно. А, това, което казахте, е, наистина е много важно от процесуална гледна точка, това, което ни изложихте. Имам един въпрос обаче. Казахте, че сега ни трябва решителна стъпка в подкрепа на малките и средни предприятия, също така и е, опити за намаляване на разходите за инвестиции и иновации. Ако може малко по-обстойно да се спрете на това предложение от експертната си гледна точка. И друг въпрос. Не мислите ли, че предвид е, факта, че много страни в Европа се чувстват някакси изтласкани в периферията в това споразумение. И е, не е ли по-добре няма ли да е по-добре е, за вас, защото говорихте за намаляване на, а, намаляване на разходите от превод. Вие не можете ли експертите да възприемате един официален език? Да използвате само английски за целите на европейското патентно право. Госпожа Викстрем. Благодаря. Определено темата е особено важна и бих искала да ви благодаря за споделената информация. Искам да съсредоточа въпросите си върху две важни теми, които са източник на тревога за мнозина – Много е, е хубаво, че се занимаваме с тия въпроси, но трябва да се е, вгледаме в е, подробностите, защото често пъти в е, подробностите се коренят най-големите пречки. Бих искала да се загледаме в е, членове 6 до 9. Ако прилагаме това, което се урежда от членове 6 до 9, ще може ли да е, се обжалва пред Европейския съд спасат по материално-правни въпроси. Вие какво смятате за това? Тая разпоредба не може ли да се премести от регламента за патентния регламент за, и да бъде в ръцете изцяло на съда. Втория ми въпрос е свързан с таксите. За а, производства по, за юрисдикцията. В а, какъв размер ще са тия такси и могат ли а, таксите да са обвързани, размера таксите да е обвързан с стоеността на спора пише в разпоредбите, че ако не се заплати таксата, няма право страната на участие в процеса. Какво става, ако сте привлечен в едно производство, бе, не по ваше желание, но нямате средствата да си платите таксите? Това са основно тревогите на хората в моята страна и затова бих искала да ги повдигна тук пред вас. Преди да продължим да да се поздравяваме и да се радваме, че сме на прав път. Госпожа Лихтенбергер, нашата колежка всъщност зададе отчасти въпроса, който и аз исках да задам. Съществува известна неяснота, защото не се знае дали говорим за е, европейски патент или за патент на е, Европейския съюз е, и именно по отношение на прилагането и на съдебните спорове, на съдебната практика, нещата се осложняват. Моята колежка е права, като насочва вниманието към разходите, към съдебните разноски. Когато говорим за доброволно уреждане на споровете или за доброволна юрисдикция, как можем да. какво развитие можем да очакваме? И освен това, какъв ще бъде достъпът до съда в тези случаи. Председателят, не съм сигурен, че задавате въпроса на, на този, на когото трябва, на съответните специалисти. Да, добре. Говорим за процесуални разноски, за разноски по делото, така че това е нещо, което в крайна сметка формира и цялата стойност на патента и разходите по него. Още едно изказване. Благодаря, господин председател. Първия ми въпрос е следния. Може ли малко по-подробно да ни запознаете с връзката между Европейската Европейското патентно ведомство и, и, и европейското законодателство. Как са обвързани те? Мисля, че с създаването на ведомството с самото му създаване ние включваме а, патентното ведомство в а, структурата на Европейския съюз. Тоест, не просто работата ви ще се урежда от е, законодателните актове, за които сега говорим, но и е, цялото европейско законодателство и по-специално е, е, ще засяга и някои от решенията, които ще трябва да вземем по въпроси като защита на основните права, например. И изобщо въпроса за това, кое подлежи на патентоване. Това е, е въпрос, който често се разисква тук в парламента и преди. Най-вече е, за патентоването на софтуер по принцип е, се смята, че трябва да има ограничения на това, което подлежи на патентоване – Та бих искала да знам а, вие какво мислите е по този въпрос, а, защото все пак това е една организация, която предвижда да а, работи и с а, трети страни, не членки на Европейския съюз. Благодаря за въпросите. Те не са никак лесни, но ще направя всичко възможно да отговоря на тях. Ще почна с последния, естествено. Мисля, че трябва да се опитаме да, се опитаме да върнем една стъпка назад и да проследим това, което става напоследък. През 70-те години беше невъзможно да се създаде единен европейски патент. За това Европейския съюз решава да създаде договор. Договор, който да вменява отговорността по патентите на междуправителствен орган, като са разписани в този договор и принципите за този международен патент. Повечето ни членове а, са, и член, са и държави членки на Европейския съюз. Ако европейските институции приемат законодателен акт в определена област, нашите, член, нашите членове, които са и държави членки на Европейския съюз, ще са задължени да изпълняват това законодателство на Европейския съюз. Ние ще се съобразим с това законодателство. Нека да ви дам един пример. Биотехнологиите. Европейския съюз прие директива за биотехнологиите. Една от първите организации, които изпълниха този законодателен акт в практиката си и в правилника си беше Европейското петентно ведомство. Ние го сторихме преди държавите членки да транспонират директивата. Така че всеки път, когато решите да създавате правила, норми, принципи в дадена област, нашите членове, които са и ваши държави членки, ще са задължени да изпълняват тия правила. Така че ние ще трябва също да ги включим в практиката на Европейското патентно ведомство. Това включва всички а, разпоредби за основните права, а, морал. Всички съдебно-правни въпроси те са а, в основата на нашата а, практика. Сега, някои хора казват, че не е особено сполучливо това, че патентното ведомство не е агенция на Европейския съюз. Мисля обаче, че а, сме пример на успешна интеграция в Европейския съюз. Е, не бива да гледаме на нещата единствено от теоретична гледна точка. Трябва да се а, запознаваме и с е, действителността, така както тя е, се развива в ежедневието. Патентното ведомство не просто дава възможност на европейската економика е, право на достъп до най-добрите патенти в света, но също така разпространява и европейската култура в известен смисъл. Ясно трябва да кажа, че нашите правила а, изключват патентоването на софтуера сам по себе си. Що се отнася отношение, до отношенията ни с Европейския съд, Съда на Европейския съюз, е, нямаме а, никакви съдебни а, функции ние и отговорности, правомощия изпълнението и зачитането на патентите е в националните компетенции. Тоест, е, нашите правила трябва да се зачитат от всички държави членки. Проблема е, че акцента остава върху националното равнище – Идеята за Европейски патентен съд е, е да се пренесе този акцент от национално на европейско равнище. Този Европейски съд е, е, ще се възползва от националния експертен капацитет и ще работи под егидата на Съда на Европейския съюз. Е за разходите и намаляването на разходите. Това са много важни въпроси, но а, за съжаление това не е това не е сред нашите правомощия. Ние не можем да определяме тия неща. Това вие го решавате. Ако правната система е такава, че е, лицата, които срещу които е заведен иск, е, трябва да покрият е, цялото производство. Дали това ще е особено ефективно? Да, трябва да се е, осигури разумно ниво на достъп до защита. За малките и средните предприятия и езиковия ни режим. През последните 2-3 години ведомството работи с три езика. Системата функционира ефективно и не създава проблеми. Нито пък и за европейските предприятия, независимо колко големи са. Имаме доста доказателства, които могат да подкрепят това, което казвам. вече предложих едно решение, което може да покрие малките и средните предприятия. Има и други възможности, многонационални компании, които работят на английски. Естествено, те нямат нужда от финансови помощи или компенсации за превод на заявленията си на английски. Понякога обаче за малките и средните предприятия това е трудно, а затова предлагам такова подпомагане, така подкрепа да се оказва на малките и средните предприятия. Могат и да се намалят самите такси. След това а, попитахме, попитахте ме за това как се разпределят, как се разбират биват е, средствата и разходите. Средствата от годишното подновяване на патенти би трябвало да се разпределят така на по, по, 50 на 50, половината за ведомството, половината за държавите членки. Само, че тези е, средства, които отиват в, дър... обратно в държавите членки, не просто да се инжектират обратно в националния или държавния бюджет, а да от... се влагат в иновации. Проекти, които да насърчават иновациите в Европа из... изобщо. И нека да ви а, е, напомня, че тия такси, които не са данъци, които засягат изобретателите и творците, е, те имат за цел да насърчават развитието на тези услуги изобщо. Допълнителните дейности, които очаквате от нас, е, например, самофинансиране – аз мисля, че това е напълно изпълнимо. Всички дейности, с които се занимаваме и с които а, предлагате да се занимаваме, наистина може да се финансира само от себе си да е отстойчиво. Разпределението на средствата обаче е частта от средствата, която да бъде за държавите членки. Това не може да е, е задължение на патентното ведомство. Това трябва самите държави членки да решават как да става. Благодаря ви. Благодаря, господин председател господин Педистели. Аз сега ще дам думата на господин Джонс, който е шеф на патентна група и специалист по въпросите на патентното дело. Господин председател, дами и господа, уважаеми депутати, благодаря, че ме правихте покана да направя това изказване тук. Първо ще представя моето лично виждане като експерт по тези въпроси. Изказването ми не представя мнението на моята организация или на други организации в сферата на патентите. Но като прочетох е, и другите презентации, мисля, че това, което ще кажа, ще е едно балансирано мнение, с което много ще се съгласят. С патенти започна да се занимавам през 78 годината, в която бе прията Европейската патентна конвенция и годината, в която трябваше да влезе в сила Общностната патентна конвенция. Тя не влезе обаче. През цялата ми кариера се водеше дискусия за създаването на единна патентна система в Европа. Сега това е по-вероятно, отколкото през, когато и да било през изминалите 30-40 години. Нямам съмнение, че прилагането на единна система за издаване и спазване на патентите в Европа ще донесе големи ползи за европейския бизнес като цяло. И тези, които са на фронтовата линия в хода на събитията през миналите години и, които доведоха до това положение, заслужават поздравления. Аз ще се спра днес на някои от оставащите предизвикателства – за да може евентуално системата, която в крайна сметка ще бъде прията да даде най-добри резултати. Това, което ще кажа, не означава, че аз поставям под съмнение така или иначе ползите от подобна система. Темата на моето изказване е значение и предизвикателство пред едината патентна система. Както казах, единната система носи ползи в сравнение с неединната система – която битува в момента. Едината система за издаване на патенти създава големи предизвикателства за потребителите, било то големи, малки или средни предприятия. Има принципно съгласие, че трябва да се постигне напредък в създаването на едина система, но, както бе казано, проблемите опират до подробностите, как на практика ще се реализира подобна система – Е, съществува опасност да се създаде система, която ще няма да дава толкова добри резултати, колкото сегашната за някои категории потребители и това ще срини доверието в нея. Европейската патентна конвенция в сегашния си вид включва и трети страни, не само държави членки на Съюза. Предизвикателства съществуват дори създават на единна система пред от всички държави членки, С предлаганата система ще се направи разграничение между страните, които ще станат страна по съществуваща система по Европейската патентна конвенция и тези, които ще са членове на единна система, от която ще бъдат изключени някои важни държави членки. Предложенията за е, единна патентна защита са свързани с, тясно с предложенията за патентен съд, единен патентен съд. Патентите са много мощна форма на интелектуална собственост, защото създават монопол. Важно е правата да бъдат спазвани, да бъдат упражнявани, но могат да се дават патенти и когато размера на монопола не е основателен и това вече успорва валидността на самия патент. С единна система в Европа, няма да се решат някои проблеми за качеството за патенти в системата и дългия списък чакащи за проучване заявки. Тези проблеми съществуват по цял свят. Те не са специфични само за Европа. Всяка система за изпълнение на патенти трябва да почива на правото, което трябва да бъде упражнявано. Проблем за всяка единна система е да се гарантира, че начина по който се разглеждат валидността на патентите няма да доведе до изкривяване на системата. Това е важен въпрос за англоговорящи юристи, като мен, но той въжи и в други държави членки. Качеството на патента е много важно на етап изпълнение, защото именно там се чувства най-ясно силата на монопола, който се създава с патента. Независимо от най-добрите усилия, които полага издаващият орган, ще има все патенти, които не са основателни. Сега не мога да се спра на проблема с качеството на патентите, но създаването на патентна магистрал, с която се намалява дългия списък на чакащите заявки, може да има непредвидени отражения върху качеството на патентите. В САЩ дейността на така наречените патентни тролове дават пример какво трябва да избягва евентуалната правоздавателна система в Европа. Исковете трябва да са независими от избора на съда и на състав. Може да се счита, че при някои разлики в съдебния състеп може да настъпи различен резултат. И това ще доведе до съдебен туризъм. Трудно е да се създаде система, която от самото начало разчита на подобен съдебен туризъм. Много важно е този ефект да бъде сведен до минимум от самото начало, което представлява предизвикателство за предложените проекти. Друго предизвикателство пред единната система е економическо целесообразно използване на ресурсите. Система трябва да е обективна и да улесни достъпа за всички категории потребители. Голямо предизвикателство е с такава система да се избегне по-голяма правна несигурност и по-увеличени такси за притежателите на патент и лицата, които са увлечени в нарушение. Особено ако и двете страни са малки и средни предприятия, но това въжи и за големия бизнес. Много важно е да се направи така, че правораздаването да е ефикасно, правилата да са качествени и да се прилагат последователно в... от всички съдилища. Не трябва да забравяме, че патентната система има за цел да насърчава творчеството и иноваторството. С сегашните предложения механизма, единия механизъм ще е задължителен след един малък временен период. Потребители ще трябва да сезират е, създаденият съд, независимо какви ще са разходите им за това. В, ранни, в началото от създаването на Европейското патентно ведомство, много от големите компании продължаваха да използват националната система паралелно с този орган или вместо европейската система. С времето недоверието бе преодоляно. Национални средства за защита могат да се използват и сега, но сега има вече голямо доверие в Европейското патентство. Ведомство, независимо, че то си има своите несъвършенства. Предизвикателството е да се дадат достатъчно стимули на потребителите, за да свикнат с новата система, като се възприеме преходен период с достатъчен срок и като се предоставят достатъчно възможни за преглед и подобряване на системата. Така че потребителите да видят, че се взимат предвид техните мнения и притеснения. Относно изключителността на едината система за изпълнение във всички случаи, това не е нито необходимо, нито пък е желателно. Обединеното кралство наскоро постигна голям напредък по линия на създаването на ефикасен форум за патентно съдопроизводство, че създават на специализиран съд, където се разглеждат спорове с по-малки искове, без това да прече на полезността и ефикасността на една единна система. При всяко европейско начинание опираме и до въпроса за езиците. Давам си сметка за този проблем в тази зала, тъй като тук има 16 кабини за устен превод, които полагат максимални усилия да преведат моето изказване на други езици. Езикът определено е предизвикателство за създаването на единна система. Така е през последните 30-40 години. Езиковите въпроси са много по-важни при патентите, отколкото при дизайна и търговските марки. защото патента се създава изцяло на езика, на който се изразява. Трябва да се извърши езиков анализ. Е, има правила в тази насока, но дори и сега нямаме пълна последователност на практиките в държавите членки. Една от моите дейности бе свързана с е, редактиране на е, учебник за патентно право. Там имаше глава за тълкуването на патенти. Тълкуването на патенти е сложен въпрос, дори когато става на един език. В патентното ведомство сега се ползва три работни езика. Една от основните причини за неучастието на Испания и Италия в единната патентна система е именно езиковия проблем. Човек може да вдигне ръце и да каже това е неразрешим проблем. Не може човек, който не говори английски, да е за използването на английското единен език. Като компромис, струва ми се, че триязичната система, като тази на патентното ведомство, е логична и може да бъде запазена при новият режим, включително и в контекста на изпълнението. Също така многото дела, свързани с патенти, не трябва да добиват нови наслойки на сложност за създаването на единна система – Материалното патентно право е създадено с Европейската патентна система, но няма обща правна система за нарушенията. Патентно ведомство не се занимава с нарушенията. Трябва да се избягва допълнителна сложност и забавене на делата, свързани с патенти. Господин Батистели каза, че трябва да сезираме Съда на Европейския съюз за тълкуването на директивата за биотехнологиите. За сега материално-правните патентни въпроси не са в юрисдикцията на Съда на Европейския съюз и доколкото разбирам, с сегашните предложения те няма да станат. С единната система ще се повиши ефикасността на европейския бизнес и ще се създаде добра система за разрешаване на патентни спорове в общо европейския план. Прилагането на подобна система отдавна трябваше да е факт, независимо от сериозния напредък постигнат през е, няколкото години на интензивна дейност. А, ако могат да се подобрят сегашните предложения с допълнително обсъждане, това би било по-добре. Трябва да се направи това. Както вече разбрахте, дълго време чакахме за да стигнем до тук. И ако мога да парафразирам един американски проект Longfellow – по-хубаво по е сега да си, човек да си отдели време да свърши всичко както е сега, отколкото да отделя време в бъдеще, за да коригира проблемите, които е допуснал. Благодаря. Предлагам а, да изслушаме първо една част от а, поканените от нас а, специалисти. А, и след това да направим дискусия с въпроси и отговори. Следващият оратор е доктор е, Томас Кювен, е, съдия, председател на съдебен състав в апелативния съд в Тюсълдорф. Аз съм присъствал на ваши заседания на е, водения от вас съдебен състав и знае, че много съм се обогатил от тях, така че много сърдечно ви приветствам. Благодаря ви, господин председател, уважаеми дами и господа. Сега ще видите и графично изображение на презентацията ми.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 Опитваме се да оправим нещата на екрана, да видим. Überlegung, die hier vorne angestellt wird von Seiten des Sekretariats, ist, weil das jetzt wahrscheinlich zwei Minuten dauert und die Technik. Нашият е, секретарят очевидно се нуждае от малко повече време. За е, това ще продължи сега с усилията. Господин Кюнен, може би ще изчака. Е, нека да дадем думата на господин Верон, който няма презентация на електронна презентация. Благодаря, господин председател. Не подготвям ме е, хванахте, но като адвокат е, винаги съм готов. Е. Ще говоря като практик в областта на патентните спорове. Това е област, в която работя от години. Предполагам, че това сте ме поканили всъщност. Обмислил съм въпроса за международна юрисдикция по патентните въпроси. От години работим в рамките на една международна система. Тази система сме учили, проучвали. Брюкселската конвенция, която се превърна в регламент вече, всъщност ни дава възможност да уреждаме патентни спорове в Европа. Имам и приятели, които се занимават а, с, а, патентни въпроси а, в Европа. Създал съм за това Асоциация на европейските адвокати по патентно право. А, също бяхме удостоени с честа да получим вашата благословия в това начинание. Каква е идеята на тая асоциация? Да стандартизира процедурите, които следваме. Събрахме на едно място съди по патентно право от различни страни. Първата ни среща бе проведена в Венеция. От тогава ежегодно организираме срещи на патентните съди от всички европейски държави, като е, с това целим да осигурим по-добра хармонизация на съдебната практика с практическата и финансовата подкрепа на Европейското патентно ведомство. Също предоставяме а, съвети на Европейската комисия при разписването на предложения за законодателни актове. Искам да благодаря на госпожа Фолингер за нейната подкрепа, сътрудничество, ентусиазъм и е, решимост при изпълнението на този проект. Винаги е било голямо удоволствие да се работи с нея. Искам да добавя, е, че има две, е, две основни проблема. Първият от които е езика. Е, и второ, проблема с юрисдикциите. Основният недостатък на системата е, както знаете, следния. Ако вие сте носител на патент в различни европейски страни, ако прецените, че сте жертва на фалшификация, може да се наложи да подемете производства, да заведете искове в няколко отделни държави членки. Ако фалшификаторът се намира в европейска държава членка, ако е холандец или германец, например, тогава можете да преследвате извършителя в неговата си страна. По такъв начин, още в зародиш, можете да прекратите действията по фалшифицирането. Тоест, чрез завеждане на иск в една юрисдикция, можете да спрете фалшифицирането в цяла Европа. Ако обаче фалшификатора е китаец и залива европейския пазар с фалшиви продукти, тогава може да се наложи да започнете производство, да подадете иск в няколко отделни страни. Това става рядко. Информацията, с която разполагаме, е, че от 100 а, патента, ко по които се водят производства в момента, само около 10 производството се води в, в две страни, а пък от тези 10, само 10% се водят в 3 или повече съдилища. Тоест доста ограничено е това явление. Втория, втората трудност е, че нямаме хармонизация на юриспруденцията и изобщо на правните порядъци в отделните страни. Има, прецедентно, има определени прецеденти в немските съдилища, други прецеденти в холандските съдилища и така нататък. И понякога националните съдебни системи изпълняват същите разпоредби от Конвенцията за е, е, по различни начини. Понякога едно решение, произнесено по патент, може да се различава в отделни страни. Миналата година имаше едно дело за контактни лещи. То беше отхвърлено от английски съд, защото съда решава, че изобретението не е описано достатъчно точно. съд съд постъпва по същия начин, а, обаче се мотивира, че не е, е че е, не е ново а, изобретението. Френски съд обаче потвърждава иска, а, като за, заключението е, че изобретението е и ново, и добре описано. Често пъти а, това го описваме като разпределение на активите в различни места. Ако една страна има свой патент, прави всичко възможно да го защити, е, това, което е патентовано, чрез националния, не толкова европейски патентни, за да не се налага да си бранят правата в цяла Европа. Затова мисля, че трябва да е, създадем система от юрисдикции. Което обаче е много сериозно предизвикателство. В момента създаваме една система, която е, ще е първа порода си в Европа. Става въпрос за юрисдикция за решаване на спорове между а, е, физически лица. Естествено, Съда на Европейския съюз също се занимава с спорове между физически лица, но при подобни производства такова нещо до сега не е имало. За първи път имаме европейска юрисдикция, която е компетентна да се произнася по дела по които страните са а, е, физически лица. И и е, това е в, а, е, по една материя, която е особено а, сложна от съдебна гледна точка. Ник... Всеки ще се съгласи, че патентното право е едно от най-сложните, една от най-сложните области на правото. Правилата за валидност на патентите се уреждат от конвенцията, но правилата за фалшифициране не са изцяло хармонизирани. И има различия между правопорядъците в отделните страни. Всичко това са сериозни предизвикателства и трудности и е, патентните юристи е, всъщност се гордеят, че е, те са първите, които провеждат подобен експеримент. Понякога обаче се чувстваме като хирурзи, които казват на пациента си, който лежи на масата, казват сега това е една чисто нова операция, нов, нова техника, но сме почти сигурни, че е, резултатите ще са много добри. И така, макар и да сме е, горди, че сме всъщност е, пионерите, а може би от другата страна, ако гледаме нещата, сме и опитните е, мишки в тази област, имаме и много сериозни притеснения, първото от които е опита на съдиите. А, да продължа с медицинската метафора, която подех преди малко. Да кажем, че съдиите са хирурзите по патентно, в областта на патентното право. А пък Има едно правило, че една операция е вероятно а, да бъде успешна, ако а, хирурга е опитен. А ние смятаме, че съдиите, които имат опит в патентното право, ще са по-уверени е, в решенията си, отколкото новите съди в тази област. Е, така че ако ви оперира хирург някога, естествено, че вие ще предпочитете хирург, който е извършил хиляди операции, а не такъв, който за първи път в живота си ще оперира. И то вас. Mm-hmm. Тъй, че е много важно да си осигурим опитни съдии. Един от проблемите, с който се сблъскваме, е, че в системата, която в момента се предвижда и по която се водят дебати, е, няма достатъчно защитни механизми по отношение на опита на съдиите, е, както, е, например, в по-ранните системи. В момента всяка страна, която участва в системата, може да да създаде местно подразделение, дори и да няма опит в областта. По същия начин стоят нещата и за съдиите, и хората, от които ще се състои цялата юрисдикция. Малко ни притеснява това, защото както са уредени сега изискванията за квалификация и опит не са достатъчни. Аз мисля, че големите компании много внимателно ще се е, вгледат в този пропуск. Опита на хирурзите ще е от огромно, система, от огромно значение. Ако системата не осигурява това, това ще означава да си сложим всичките яйца в една кошница и да разчитаме на едно единствено нещо. Ще продължат е, участниците да регистрират патентите си на национално ниво и да минават през националните юрисдикции. Следващата ни тревога се състои в това. Европейската юрисдикция трябва да включва изключителна компетентност по всички патентни спорове – Около 90% от патентните спорове се водят по принцип между граждани от една страна. Така че за подобни спорове може би ще твърде тромова да се задейства целият е, този апарат. Затова призоваваме е, да се въведе един преходен период, докато се изпитва системата, трябва да е възможно и национални съдилища да вземат участие тогава, когато това е уместно. И последната ни тревога е, че може да има твърде много инстанции. Не ни трябва триинстанционна система с местно, централно и чак след това касационно трета инстанция, която ще се осигурява от Съда на Европейския съюз. Това е много сложна правна материя и като се изключат случаите, където които имат значение за обществения ред, не е необходимо специализирани съди на всяк, е, постоянно да гледат това дело. Това, което трябва да се направи е да се осигури една система, в която правораздаването е предсказуемо. В моята кариера ми се налагало да давам мнението си на хора от стопанския сектор, които ми казват, аз инвестирам милиони евро в един проект за нова фабрика, която ще произвежда нов продукт. Мога ли да го направя това? А, в рамките на обхвата, на патента, на моя конкурент или не. Значи, на мен не ми трябва максимално точен отговор, но ми трябва отговор, който да е логичен и предсказуем. Ако не ми дадете такъв, ще избера друго място и ще си вложа другаде парите. И в заключение ще кажа, че трябва да положим максимални усилия, за да създадем една предвидима, предсказуема нова система. Има и много други изисквания към нея, но това е много важно. Благодаря. Благодаря ви, казва председателят. Благодаря, господин професор, за това, че е, бяхте готов, е, макар и е, изненадващо, да поднесете вашето изказване. А сега давам думата на доктор Кюнен, който може би ще ни обясни как точно ще протече операцията. Благодаря, господин председател. Аз ще се опитам е, да представя моето виждане за това как може да бъде организиран един патентен съд и една патентна система. Какво може да постигне тя? Ние знаем, че в рамките на реформата се предвижда въвеждането на единен европейски патент и е, обща е, юрисдикция на европейско равнище. Всъщност централният елемент е единият европейски патент, докато така, структурата за единна юрисдикция играе по-скоро второстепенна роля но е, системата, която в момента действа, все още е, е, произвежда, така да се каже, твърде големи разходи. затова ние се нуждаем от нещо много по-ефективно, което при всички положения трябва да бъде приложимо, инак ще бъде отново източник на разходи само. Необходимо е, естествено, да разполагаме с необходимото ноу-хау, с необходимите нужните високо квалифицирани специалисти, които опознават е, добре материята. И а, е, които могат да прилагат е, патентното право. Но а, а, ответника естествено би желал да се е, застрахова и да бъде гарантиран от грешки на съда. Това е изключително важно. И затова аз поставям акцента върху компетентността. Е, върху бързината на производството също. Става дума за производството на първа инстанция. Много често е, се казва, че Бързото производство е добро производство, но е, доброто производство означава и е, сигурност е, за страните. Тоест, може ли да се прилага патента, може ли да се произвежда по, съгласно този патент или трябва да се спре производството. И освен това, трябва да имаме предвид и твърде е, обемните, твърде всеобхватните е, производства, в които и предметът на спора бе твърде всеобхватен и сложен. И е, трябва да имате предвид, че средногодишно имахме около 1500 случаи на е, нарушения. Тоест, е, не е, след 10 или 15 години, а още от първия ден новата съдебна система, новата е, структура за е, обща юрисдикция трябва да започне да действа надежно. Въпросът е, можем ли да се опрем на вече налични съдебни структури? Можем ли да се опрем на е, наличните е, познания е, и квалификацията на съдиите. Е, колегата Веро вече намекна за това, че е, нямаме чак толкова много специалисти и те са пръснати из Европа. В е, Германия има е, немалък брой патентни специалисти във Франция също, в Великобритания, но в много-много държави членки на практика няма опит с патентните дела. Около 50 са случаите в Нидерландия. Говорим за средногодишни е, така, цифри в е, е, Германия. Е, 1250 са случаите, в които е, е, има такива е, производства, е, в Великобритания 54. Тоест, е, е, виждате, че има големи различия. В някои страни изобщо няма патентни дела. В, това са 9 държави членки, в 14 те са пренебрежимо малко на брой. И ето сега виждате тук купищата папки в един най-обикновен нормален работен ден. 29 септември тази година. Как е, точно ще действа, да кажем, е, новата е, съдебна система в това отношение? Първият въпрос, който задаваме, дали в случаите на нарушения ще се решава и ще се взима решение по въпроса дали патентът, патентното право трябва да бъде обявено за нищожно или ще продължи да съществува. Освен това, в този случай става дума за това дали патентът е нарушен, дали патентът е основателно издаден или не. Вторият въпрос е свързан с състава, съдебния състав, дали съдите са подходящи и дали съставът е подходящ. На трето място е езикът на производството, на четвърто място кой ще представлява страните по време на процеса. Следващата точка, на която ще се спра, е въпросът е, дали желаем, така да се каже, на свързана, обвързана система, в която е, съдът, който ще се произнесе по нарушението, е, ще е, се произнесе и по патентно способността по, на патента, на издадения патент. Е, при всички положения ние желаем да постигнем една висока степен на справедливост. В никакъв случай не бихме желали е, да е, се стига до случаи, в които, да кажем, да се произнася съда по нарушенията във връзка с даден патент и да продължи този патент да съществува след като е трябвало да бъде унищожен, да кажем, да бъде обявен за нищожен. Също време, но тъй като когато става дума за един значителен обхват на предмета на спора, ще трябва да знаем, че е възможно да се наложи да персонала да бъде много по-голям, да се използват много повече сътрудници и специалисти и производството да се проточи дълго. И обратното, ако ограничим предмета на спора, тогава вече е, ще можем да се справим и с по-малко персонал и, с, е, е, и ще ни бъде необходимо по-малко време. Въпросът в Германия, който обикновено се задава, е основателно ли е издаден патента. Четири са тези случаи, в които става дума именно за това. Това се решава от Федералният патентен съд. тоест, съвсем сумарно се решават тези въпроси в Федералния патентен съд. Докато в съда, който се занимава с нарушенията, обикновенно е, случаите са малко повече, 18 е, месечно, докато в първия случай имаме само 4 случая. Сега, въпросът, който е, бих е, задал е, е можем ли е, в крайна сметка да обединим, е, така да се каже, е, тези случаи в едно производство и в което да се гледа от един съд. Но в Германия, във всеки случай, ние е, имаме опит с. Е, е, разделената система, принципа на разделение е, показва добри резултати. Но при определени условия, при високо качество на е, издадените патенти, т.е. съдът да може да се осланя на, така, на презумцията, че патентът е издаден основателно след щателна проверка. И освен това, още преди да се започне е, производство по нарушение, е, патентът би трябвало е, да е, бъде обявен за нищожен, е, ако имаме едно такова производство за нарушение, защото е, в противен случай е, патентът ще бъде много уязвим, независимо от това, че, е, да кажем, съдът не го е обявил за нищажен. И на трето място, третата важна предпоставка е Независимо от това, че патентът е съдеб... атакуван по съдебен ред, е, е, съдът може да реши да не го обявява за нищожен, но е, в такъв случай трябва да се образува отделно производство, като естествено е, трябва по един много разумен начин да се подхожда към евентуалното спиране на това производство. Е, във всеки конкретен случай нещата изглеждат по различен начин. И така, стигам сега и до състава на съда. Тоест, как трябва да изглежда в, е, да кажем, регионалните отделения какъв ще бъде езикът на производството. Ако езикът на производството е, е официалният език на страната, в която се намира седалището на съда, тогава въпросът, който трябва да зададем е имаме ли достатъчно съдии, които е, познават добре езика, да кажем са Германия е, немски, и които са добри специалисти по патентно право и които познават, е, освен това, и така да се каже, е, регионалното е, специфика на патентното дело или националната специфика, но същевременно и е, умеят да работят с е, е, съди от е, други страни, когато става дума за. Е, определен вид производства и е, знаят ли езика на е, тези съдии. В този случай е, естествено е, отново става дума за съдии, които е, имат опит в патентното дело Днес, да кажем, е, е, в състава на съда е, пристига нов колега, който няма никакъв, никаква представа от патентните производства. На него му е необходимо едно обучение от най-малко години и половина. Той не може изведнъж да скочи в съдебно производство. Необходим му е и практически опит, необходим му е и му е и време за натрупване на съответните познания. Стигаме и до езика на производството. Ако се откажем от принципа език на производството е езика на съда или на страната, в която се намира съдът, и решим да кажем, че езикът на производството ще бъде примерно английски. Тоест, е, необходими са познания на правният английски, но не само на правният английски, а на а, езикови познания и във всички технически сфери, с които можете да се сблъскате, работейки като а, съдия по, съдебни, е, по патентни дела. И трябва да владеете този език не само а, говоримо, но и писмено. Защото след това ще трябва да а, а, съставите и съответното решение, съдебно решение, съответния съдебен акт. За Германия а, смело мога да твърдя, че такива специалисти в момента все още нямаме в а, съдилищата, в съдебната система. Още един важен момент. Кой. А, може да представлява страните в съда. Е, знаем, че от една страна имаме патентни адвокати, които са обикновено специалисти в дадена техническа област. Имаме и е, адвокатите, е, юристи, които познават добре процесуалното, материалното право. Според мен е смислено а, да се обединят а, тези а, две фигури а, и в крайна сметка има място и за тях. Смислено е да имаме и, и патентен адвокат, но само с патентен адвокат ще имате проблеми а, от процесуално естество. В някои случаи имаме гражданско-процесуални въпроси в дадени производства. А, свързани с представянето на доказателства, с участието на трети страни и така нататък. И тук вече патентният адвокат не може да ви помогне много. Има и редица е, затруднения от материално правен е, характер. И на трето място адвокатът, е, юрист е на практика е, преводачът е, по отношение на техниката. Имам предвид патентният адвокат. Той е, така да се каже, човекът, който може да предаде на един разбираем достъпен език, дори за юриста, не технически е, квалифициран и е, образован, така че той да разбере е, спецификата в, отделна, в специалната техническа област. Ето, това означава естествено, че е, ние сме изправени пред една дилема по отношение на е, човешките ресурси и трябва е, да направим шпагат между бързината на производството, предмета на спора, на производството. Колкото повече разширявам този предмет на спора е, в е, една система, в която свързвам и нарушенията, и, така да се каже, произнасянето на съда по основателността на издадения патент, толкова по-голям е този шпагат. И така, какво предлагам? Ние би трябвало да запазим този принцип на разделяне – на двата вида производства. Същевременно понякога една комбинация е разумна, така че известна гъвкавост и известно пространство за свободно движение трябва да си запазим. Ще можем гъвкаво, бързо да реагираме в зависимост от е, конкретния случай. На второ място, при подбора на съдиите трябва да се ръководим най-вече от е, тяхната компетентност, е, от техния опит. Езикът на съответната страна трябва да бъде и език на производството, поне за настоящото поколение съдии и адвокати това въжи според мен с пълна сила. И освен това, в производството страните трябва да се представляват от патентен адвокат и от е, адвокат специалист по материално-процесуално е, право. Благодаря за вниманието. Благодаря ви, е, господин доктор Кюнен. Благодаря ви за това, че споделихте вашия много богат опит с нас. А сега давам думата на професор Бруно Фан Потенсперка от Брюш от е, школата за економисти и економическо управление там. Благодаря. Преди да направя своето представене, искам да се върна на въпроса за пациента и лекаря. Пациента, за който става въпрос тук, не може да плати на лекаря, съжаление. Така че, тук говорим за медицински туризъм нови прохождащи компании предпочитат да започнат своята дейност в САЩ вместо в Европа, защото европейската система не им дава никакви стимули. И така това е едно много важно послание. Всички цифри, които чухме за броя дела, са до производства, нямат голям смисъл. Те отразяват разликата в разходите, която съществува. Искам да се върна към проблем, който е от десетилетия. Често в пресата, да речем, се споменава, през декември 2009 се бе казано най-накрая европейски патент. Това е доста куриозно, защото в крайна сметка все още няма такъв патент. Ще ви представя четирите основни мои заключения. Първо, единен европейски патент, истински патент е много важен за Европа. Не само заради таксите и разходите. На второ място, така и не споменахме, че за момента се планира трети слой към да съществуващите два слоя национални патенти и европейски патенти и допълнителен слой защита. Именно за това става дума сега. Трети слой автоматична защита в Европа. Ние сме единствената част от света, която избира такъв, такава система. В САЩ, в Япония ще видите, че там има единен патент. Няма един патент в Нью Йорк, друг в Калифорния и така нататък. Патента е един същ, един за цялата територия на САЩ. И при условие, че съществуват тези три слоя, винаги ще има проблем с качеството, тъй като винаги ще може да се заобикаля патента. Трябва да погледнем фактите в очите, разбира се, и трябва да помислим как може радикално да бъде променен начин на управление на системата. Като отчитаме потребностите на малки и средния бизнес, новаторските компании – Google преди 10 години бе една малка компания. Трябва да видим за кой ще е полезна системата. За големите, за малките. Има различни публикации по тази тема в Google онлайн. Но ще се спра само на няколко момента. Защо се нуждаем от реформа? Няма нужда да ви напомним, че за момента европейския патент не е европейски по-настоящем, тъй като се управлява национално. Европейски, да, от гледна точка на процедура за издаване, но иначе в Европа не можем да кажем, че това води до по-голямо качество. По-скоро намалява се качество с и един на примерите е за това са разходите. Виждате разликата между Европа и други държави. 6 години на защита, 6 държави, 10 години на защита, извинявам се. Виждате, че разходите съвсем не са се измерими с тези, които се плащат на други места в света. Въпрос не опира само до разходите, хетерогенността на Европа, разнообразието също е друг важен проблем, особено в контекста на правните спорове. Всичко това го давам, за да огледа моята теза, че има сериозни различия в Европа, що се отнася до видове разходи, брой и видове спорове. В Германия разходите за даден спор са много по-малки, отколкото в Холандия или Обединеното кралство. Трябва да се вземат предвид и други свързани с това аспекти. Ако видим хоризонталната ос, разходите за даден спорт, милиони и хиляди граждани, а вертикалната ос, относителния брой спорове, които след това се разделят на броя валидни в дадена държава патенти. В Англия имаме най-малко спорове, тъй като е всичко това е най-скъпо там. И най-накрая САЩ, където има много спорове. Ако сравним бройката, ще видим, че сравнителните разходи са доста ниски. Абсолютните разходи са високи, но в сравнение с размер разходи са доста ниски. И така, накратко за действащата система. Тя е много скъпа, липсва качество, защото други ведомства издават паралелно патенти и то независимо от Европейското патентство ведомство. Тоест, ако имате един патент в сива зона, всичко е много сложно, Много високо е нивото на несигурност. Паралелните спорове много често водят до различни резултати. Липса на последователност също така друг проблем. Някой спомена за китайската инвазия в Европа, китайския внос. Но в Европа е необходимо човек да отиде само до страна, която не е обхваната и там да разпространи своята продукция, дори и да не е патентована. Няма координация на европейско равнище. И ще първо започнем да говорим за слабостта в глобалните преговори, многостранни преговори. Защо вече 50 години липсва европейски патент? Официалните причини са езиците, централизираната система за спорове и така нататък. Но и други причини. Националните ведомства не са мотивирани. Ако аз съм ръководител на подобно ведомство, честно казано, изобщо няма да съм за такава система, което е съвсем логично и естествено. Също така, на лице и е страх от промените, не просто от промени, а от финансови промени. Ето последиците, с които е свързано създават на европейски патент, финансови последици, ако системата бъде променена много бързо в единна патентна система, 50 000 патенти ще има ще се привлекат повече патенти, което означава повече приходи за националните и за Европейското ведомство преводачите, консултантите, юристите ще получат 400 милиона евро като приходи от подобна дейност. Относно плюсовете и минусите на предлаганото споразумение. В относително изражение, ако видим разходите по даден патент на 1000 жители в евро, ако имаме защита в 27 държави членки, стигаме нивото на Япония и малко по-скъпо ще е от американския пътек. И това най-вече се оправдава с качеството, което предлага Европейското патентно ведомство. Минусите за момента, споразумението е доста крехко, Трите езика са принцип, който не се приема, за съжаление, от всички държави. И фактът, че добавяме нов слой, ние сме единствената част от света, повтарям, с три слоя патенти, с същи правомощия, компетентности. Това наистина е едно отклонение в системата. Не виждам как ще насърчаваме иновациите изобщо в Европа. Финансовата устойчивост, това е една от тревогите, свързани с създаването на централизирана система за патентни спорове. Експертите вече се произнесоха надълго на широко по тази тема. Липса на управление. Следващото място трябва да приемем, че националните ведомства не искат е, да им бъдат иземани функциите от централен орган. На следващо място, по-настояще ние сме една от тези части в света, където няма танък за патенти, за малки и средния бизнес. В САЩ, в Япония се прави нещо за малки и средния бизнес, намаляват се таксите. Ние не правим така, нито пък планираме да го направим. И така, основните заключения, пак се връщам към началото на моята презентация. Ние определено се нуждаем от европейска патентна система. Това е много важно за Европа. Една истинска европейска система. В противен случай не можем да използваме аргументите, че се стимулират иновациите. Плюс това не трябва да забравяме, че ако искаме системата да е ефикасна, Трябва отново да видим дали не може да се структурира по друг начин, да се избегнат тези три слоя. Благодаря за вниманието. Благодаря. Е сега последния оратор. Господин Тиери Сюер от работната група по патентите от Бизнес Europe. Заповядайте. Thank you, Mr. President. Благодаря, господин председател. Уважаеми европейски депутати, дами и господа, първо бих искал да благодаря на всички ви за това, че поканихте Бизнес Europe да ви запознае с гледащето на европейския стопански сектор за бъдещето на патентната система в Европа и най-вече единната патентна защита и системата юрисдикции. Ние сме е, тези, които не са в. Е... Ние съм пациента от вашата аналогия. Ние сме тези, които са. Е тези, които имат нужда от помощ. Благодаря ви за това, че ми давате думата. Благодаря на хирурга. Но е, най-важно е да се излекува пациента. Нека да кажа първо няколко думи за Business Europe. Е, нашите членове са 41 индустриални е, федерации и е, асоциации на работодателите от 35 отделни страни. Е, представляваме различни всички сектори на промишлеността и насърчаваме конкурентоспособността на Европа представляваме повече от 200 милиона отделни компании, 90% от които са малки и средни предприятия. И затова определено подкрепям това, което каза Бруно Ван Потълсберге. Определено ще трябва да се приеме политика за малки и средни предприятия на централно ниво, на ниво Европейско ведомство. Една а, функционираща патентна система е много важен инструмент за стимулиране на растежа в Европа. Знаем каква е ролята на иновациите. Сега вече разбираме по-добре ролята на интелектуалното право и иновациите за осигуряване на економически растеж. Често пъти се твърди, че патентната система е нещо, от което изличат полза само големите компании, а не за малките и средните. Аз не мисля, че това е точно казано. Искам да ви препоръчам да се запознаете с едно проучване а, от Франция, извършено заедно с а, Френска банка, която а, дава кредити на малки и средни предприятия и френското патентно ведомство. Препоръчвам също в Европа да се е, проведе подобно проучване. В проучването, за което говоря, се посочва, че 59% от малките и средните е, предприятия, е, които имат патенти, всъщност се занимават с развойно-изследователска дейност. Само 10% от малките е, и средни предприятия всъщност намаляват разходите си за е, развойна изследователска дейност след получаване или след кандидатстване на патент. Основната е, цел на кандидатите е да получат защита. Това е добавената стойност, финансовата добавена стойност на едно изобретение – за три четвърти от малките и средни е, предприятия е, получаването на патент е, е имало положителни последици, както на местния, така и на международния им пазар. Второ, Искам да ви напомня, че една патентна система трябва да бъде добре балансирана. Много а, хора забравят, че дори големите е, предприятия, независимо колко големи са, кой, какви инвестиции а, е, предвиждат и осъществяват, ще имат по-малко патенти, отколкото всичките им конкуренти взети а, е, заедно. Така че. А, от огромно значение патентната система да е балансирана. Скоро бяха взех, беше взето решение европейските държави членки да се създаде един на защита на патентите. Това е много положително решение, подкрепяме го. Разбира се, тази система трябва да отговаря на очакванията и нуждите на компаниите по отношение на рентабилност и а, е, качество. Естествено, трябва да откликнем потребностите на а, е, дружества от а, е, всички възможни размери. Между другото, повечето призиви, които се отправят от бизнес и в това отношение, не се подкрепят от Испанската конфедерация. Много е важно Европейската конвенция за патентите да не се изменя, а тя да остане в основата на единната система за защита. Приветстваме факта, че този подход се одобрява в проекта доклада, изготвен от господин Рабкай. Бихме искали разпоредбите от материалното право, свързани с патент, ефективността на патентите, които са в предложението на комисията, да, се, да залегнат и в обвързващ документ. Разпоредбите на членове 3 и 12 от предложението са достатъчни за определението на един защита. Също така а, подкрепяме а, предложението за създаване на комитет, който да се състои от представители на държавите членки, участнички за изпълнението на задачите, възложени на Европейското а, ведомство. По отношение на а, таксите, за които вече става дума, смятаме, че трябва да са достатъчни като размер, за да се а, гарантира функционирането на патентното ведомство, но от друга страна не бива да са толкова високи, че да възпират а, заявителите. Единният патент обаче е само една част от пакета. Да ви напомня едно принципно положение. Навсякъде в света патентната система се състои от законодателство. От една страна имаме изпълнение на законодателството, от друга страна имаме надежна съдебна система, единна. Нещо, с което не разполагаме в Европа. Да, имаме а, закон, имаме служба, която дава или отказва да даде а, патенти това има е работата. Те вземат решение дали да издадат патент или не, възоснова на закона. Само, че нямаме съдебна система. Имаме 27 съдебни системи. За някои от вас, които са занимавали с бизнес, знаете, че можете да минете през 27 отделни юрисдикции. Така че това е определено проблем. За европейския бизнес смятаме, че е много важно да съществува патентна юрисдикция тогава, когато започне да се издава единния патент. Тези неща са неразделно свързани. Това беше също споменато в проекта доклада. Ние подкрепяме предложението на а, комисията във връзка с превода, защото ползата от това е очевидна. Високото качество на автоматичните преводи, които в крайна сметка ще са достъпни за обществеността. Това ще е безплатна услуга. Това е от голямо значение за осведомяването на обществеността. Държавите членки възобновиха работата си по третия елемент от пакетния пакет става въпрос за един общ съд по патентните въпроси, така че ние подкрепяме този подход. Очудих се а, наскоро на една среща, която ни казахме. Казаха ни, ние, ние това не сме го искали. Това не е било приоритет. Аз казах, ама европейската промишленост това го иска от години, от десетки години. Наистина трябва да спрем тази система, която сега съществува. Различни процедури, различни решения се отсъждат. И да се върна към това, което каза господин Верон. Да, има няколко случая, казахте. Но това е защото вие не, ще, не сте представител на бизнеса, защото има много неща, които а, не виждате. Какво, знаете ли какво става преди да се свържем с вас? Когато въпросът ни е къде да инвестираме, къде има смисъл да ходим, къде няма смисъл да ходим. Затова трябва да се запознаваме с решенията, които са отсъждани във всяка страна. Как е положението в Великобритания, в Германия, в Австрия? Не можем а, да се съгласим с идеята да се създаде една система на юрисдикции на базата на националните съдилища а, по начина по който тя съществува в, а, за общностната запазена марка, макар и за преходен а, период. Патентите са област, където разликите между отделните части на Европа са огромни. Има страни, в които се гледат много патентни дела, има такива, които почти няма такива. Както посочи полското председателство, има три е, типа въпроси, които се повдигат в този контекст. Първо, съгласуваността и съответствието с договорите за Европейския съюз и практиката на съда, съгласуваността с Брюксел 1 и конвенцията от Лугано. Това са въпроси, които се разглеждат от държавите членки. Третия тип въпрос е свързан с съдържанието на споразумението. В тази област мисля, че са необходими и допълнителни действия. Едно от тях е финансирането. Това е от огромно значение. От огромно значение, защото от това зависи е, дали системата ще е достъпна за всички или за малцина. Което, разбира се, няма да е приемливо за вас, така че това е от много голямо значение. Когато говорим за европейска система, имаше идея за финансиране от е, европейския бюджет, сега обаче не се говори за система на Европейския съюз, така че трябва да се намери други начини. Условията за е, преходния период също са от значение. Мисля, че трябва да подходим разумно и е, да сме достатъчно отстъпчиви. Трябва ни преходен период. Той обаче не може да трае вечно, не може да трае и 30 години, както чух в един момент ще трябва да вземем решение. Трябва ни гъвкава система, която да отрази нови идеи, напредък, подобрения и без да има възможност за когото и да било да блокира системата. Един въпрос, който се разглеждаше, когато се говореше за система на Европейския съюз, беше стимулите за създаване на регионални камери. Това е нещо важно и бих казал, че някъде прочетох, че Великобритания разглежда възможността да се създадат регионални камери с скандинавските страни. Да, това е много важно. Също искам да чуя, че и Франция и Германия ще създадат регионални камери. По такъв начин наистина ще имаме много национална система с ограничен брой съдилища. Мисля, че е важно да се получим от е, неуспеха си в миналото, както и от успеха. Неуспеха се простира последните 30 години. 30 години опити, 30 години затваряне на а, е, хода на делото и отваряне отново. Имаме обаче и успехи. Е, мисля, че е, опита е, на Европейското патентно ведомство, макар и да не е пряко свързан с Европейския съюз, е, е интересно. Хората, които създадоха Европейското патентно ведомство, а, взеха много смело решение. Най-вече някои от тях, разбира се. Нещата сработиха. Сега, а, квалификацията. Чухме двама представители, юристи, които имат много да имат дългогодишен опит, наистина и умения натрупани в тази област. Положението беше много по-лошо отколкото са съдите, когато а, същото се разглеждаше в патентните ведомства. През 70-те години в Германия и в а, Холандия бяха най-добрите специалисти. Ако имате патент в тия две страни, иначе навсякъде можете да го патентовате. Патент в Франция, в Италия. Нищо особено. Регистрирате го, давате го. Но дават ви го. Така как а, може да създадете патентна служба, в която има кадърни опити и такива, които не разбират? И какво направиха? Нещо, за което не, не чух достатъчно. Ми обучение. Някои страни има обучение, а, които се водят, но си струва да изпратите своите патентни служители в Германия, в а, Великобритания да учат 2, 3, 5 години. Така и направиха тогава. Когато тръгна службата за патентите, е, вече бяха подготвени. Имаше много национални а, състави. Различни. А, от различни страни бяха и се учиха един друг. 78-79 година в патентното ведомство все още имаше някои търкания, Откъде е оценители, откъде е инспектора, откъде... Е?» Днес няма вече проблеми. С езика няма, с уеднаквеното вземане на решения. Така, трябва да вземем решение, което да бъде сходно и за нашите юристи и съди. И от това ще зависи дали ще се изпълни целта ви. Та защо, защо нещо, което е сработило много добре за Европейското патентно ведомство, да не сработи и за съдебната система? Образование и обучение е основното. Ние сме в Европа, в крайна сметка. Не сме е, в добра економическа форма. Бихме искали е, бъдещето ни да е по-добро бихме искали да извлечем полза от пазара и естествено, че трябва да рискуваме. Още веднъж по коментарите на господин Верон, да, трябва да рискуваме. Нека да ви напомня нещо. Патентните спорове се водят между юридически лица. Физическите лица не вземат участие. Така че стопанския сектор понася и предимствата, и ползите, и недостатъците, които проистичат от патентната система. Така че, когато ви казват, че им трябва функционираща система, естествено, че по този въпрос трябва да се свърши известна работа и мисля, че си струва да се слушаме в тях. Благодаря ви. Благодаря ви. И сега ще предложа да дадем думата на комисията. Госпожа Фролингер, или желаете след съвета да вземете думата? Добре, тогава първо съвета. Благодаря, уважаеми евродепутати, дами и господа. Първо искам да ви благодаря за възможността да се изкаже на това заседание, посветено на единната патентна защита. За мен е част, че мога да представлявам съвета днес. Обедена съм, че в тази зала не е необходимо да ви напомним колко важен за европейската економика е единния патент и съответната съдебна защита за европейския бизнес, особено в контекста на кризата и в търсенето на нови източници на растеж. Мога да ви уверя, че в съвета има категорична воля да се постигне напредък. Това бе потвърдено на последното заседание на съвета по конкурентоспособност на 29 септември тази година. Сега с категоричната подкрепа на Европейския парламент смятам, че създаването на европейски патент се доближава все повече до нас. Искам да благодаря на докладчиците за техния ангажимент и за усилията положени в работата по досието. Огромно количество работа е свършена. Представения проект доклад е добра основа за постигането на бъдещи европейски компромиси през тази година. Особено се радвам, че за Европейския парламент малки и средния бизнес и неговите потребности са толкова важни. За полското председателство пакета за единния пакет. патент е приоритетен за тази година. За да се позволи извършват на паралелна работа и по двата насоки на патентния пакет, създаването на Европейска патентна защита и Европейска патентна съдопроизводствена система – Председателството възложи тази задача на групата приятели на председателството, на която съм председател. Полското председателство надгражда върху постиженията на предишните председателства. Опитваме се да поддържаме непрекъсната връзка с бизнеса, тъй като работа по тази досие е ориентирана спрямо потребностите на бизнеса. Полското председателство се опитва да използва всякакви методи за работа, които ще са залог за бъдещия успех на досието. Даже и утре започваме тридневно експертно заседание във Варшава с цел постигане на по-голям напредък при изготвянето на споразумението за патентния съд. Кралското посредство ще предприеме стъпки за постигане на политическо споразумение по пакета до края на тази година. Искаме да се създаде последователна, ефикасна, лесна и ефтена система, която, подчертавам, е отворена и за участието на Италия и Испания. Предстои ни още много работа, но вярвам, че заедно с парламента, комисията и държавите членки ще успеем със съвместни усилия да постигнем обща цел, а именно единна патентна закрила, която да е съобразена с потребностите на бизнеса. Благодаря. Herzlichen Dank, Frau Ratspräsidentin. Wir wissen die Bemühungen der polnischen Präsidentin. Благодаря ви, госпожо председател на съвета. Ние високо ценим усилията на полското председателство. Днес вечерта ще имаме заседание в рамките на трилога по тези въпроси. Много се надявам, че ще работим усърдно, задълбочено, но бързо. А сега комисията. Благодаря ви, че организирате това изслушване с участието на докладчиците. Днес, според комисията, то бе много интересно, просветляващо. Сред нас тук са доста изтъкнати експерти в сферата на патентите и патентното седопроизводство. Чухме цял набор от е, становища, разминаващи се становища. Бяха засегнати редица въпроси, свързани с проблеми, но все пак и въпроси, свързани с известна надежда. За комисията бе много окоръжаващо да чуя днес, че независимо от известните съмнения и опасения, сред експертите е, днес в залата е на лице ясна подкрепа не само на идеята за един система за европейско съдопроизводство и на патентна закрила, но също и за насоката, в която се движи всичко. След решението на Съден Европейския съюз от март тази година, подхода към създаването на европейска патентна система трябваше да се промени. Вече не се предвижда създаването на Международен съд участието на трети страни и Европейския съюз. Сега, светлината на решението на съда, се предвижда създаването на общ съд, в който да участват 25 от държавите членки, съд, който е част от е, съдебната система в държавите членки, и който трябва да спазва същите задължения като националните съдилища, що се отнася до предимството на общностното право и сътрудничеството с Съда на Европейския съюз. Това означава, че Съюзът и Комисията вече не участват директно и активно в преговорите за съдебната система. Но ние, надяваме се, сме добре дошъл наблюдател в групата приятели на председателството. Продължаваме да следим въпроса внимателно и сме напълно готови да дадем своя принос и да продължаваме да подпомагаме председателствата и Европейския парламент в начинанието им всичко да се сведе до успешен завършек в кратък срок. Има някои въпроси, по които сме започнали работа. Един от тях определено е финансирането. Въпросът за финансирането на съда и съдебните такси придоби особено значение след промяната в подхода. Преди се предвиждаше Европейския съюз да участва в тази съдебна система, като надеждата бе, че поне в началния етап е, съдът ще се финансира отчасти с европейския бюджет. Това вече не е възможно, след като се смени подхода. Тоест, сега трябва много по-внимателно да разгледаме въпроса за финансирането, отколкото преди. Но според всичките ни разчети, които извършваме и които с удоволствие ще представим на Комисията по правни въпроси в бъдеще – разходите по новата система могат да са достатъчно ниски, съдебните такси може да са достатъчно ниски, за да може системата да е привлекателна за потребителите и най-вече за европейския малък и среден бизнес. Всичко сте зависи, разбира се, от това колко местни отделения ще бъдат създани. В печата се засягат проблемите за опита, квалификацията на съдиите и за разкриването на представителство на съда в страни, където почти няма опит в сферата на патентите и патентното съдопроизводство. Едно от възможните решения според нас в контекста на финансирането на тази съдебна система е да се даде силен стимул на страните, където има малък опит с патентното съдопроизводство, да се присъединят към регионалните отделения и да споделят таксите. Относно опита на съдиите, напълно си даваме сметка, че това е залог за спечелването на доверието на потребителите в системата. То не касае само титуляра на патента. Много важно е и за компаниите, които искат да успорват издаването на патенти, които според тях не трябва да бъдат издадени. Новата система е проектирана по такъв начин, според нас се намира баланс между интересите на титуляра на патента и интересите на тези, които смятат, че патентът е издаден неправомерно, това пречи на стопанската им дейност. Бе повдигнат един важен въпрос от експерта доктор Кюнен – той каза, че трябва да е възможно незабавно да се успори един патент. В тази съдебна система, без да се преминава през дългата процедура в Европейското патентно ведомство, по-настоящем в някои държави членки даже не може да се сезира съда, не може да се успори един патент, ако не се е минало през процедурата в Европейското патентно ведомство, която може да отнеме години, а в едни бързо развиващи се технологии това е определено много бавно. Според нас системата е балансирана и може да се осигури високо качество на работата в първоинстационните отделения на този съд, като позволим на държавите членки да се присъединят към регионалните съдилища. И като се разчита преди всичко на националните съди, които работят в системата, които би следвало да станат съди в новата система. Ясно е, че поне в началото ще има известен географски дисбаланс. Не може да се премине към една система с мултинационални съдебни състави, Ако има такава разлика в случаите от една страна в Германия и Франция, от друга в други държави, където няма случ... нито един случай през годината или бройката е незначителна. Трябва да се изгради такава система, която да е гъвкава, да може постепенно да се извършва нейната настройка. Трябва да помислим и за преходни периоди, има някои въпроси, които още 10 години може да ги обсъждаме и няма да намерим по-добро решение, защото никога не може да се създаде напълно съвършена система. Можем да действаме да създадем гъвкава система, която да може да се коригира и да е тясно свързана с националните структури, като позволява да се използва опита натрупан в държавите членки. Благодаря. Благодаря ви. А сега се обръщам към докладчиците и ги питам, имате ли въпроси, господа? А сега давам думата на госпожа Лихтенбергер от залата. тази е, система на магистралата, която би трябвало да осигури ускоряване на производството, според мен крие известни противоречия. От една страна твърде бързи е, решения, от друга страна, може би, не трайни, не е, добре обосновани решения. Така че, как е, виждате нещата в това отношение? И още нещо, не виждам възможности за контрол от страна на политиката, от страна на обществото върху тази система. Освен чрез държавите членки, но това е един твърде опосредствен начин за контрол. Естествено, че не е възможно да намерим някаква перфектна система, която да се харесва на всеки го, но тази система ми се струва неубедителна, защото всяка съдебна система се нуждае от демократичен контрол. Включително и тази твърде специфична е, правна система. Това е въпросът, е, на който не мога да намеря отговор. Колегата Балтасаре, а след това колегата Масип. Благодаря. Една от целите, които преследваме и която е описана и в е, доклада ми, е да облегчим живота на малките и средните предприятия, да улесним достъпа им до патентите. в една система на компенсиране на плащанията на, за преводи и така нататък, е, е, ние ще предложим редица предимства на малкия и средния бизнес в Европа. Това вече бе описано. Освен това, е, предвиждаме и редица гаранции срещу фалшифициране, срещу нарушения именно при малките и средните предприятия съществува по-голям риск от фалшифициране, от подправяне, отколкото при големите концерни. Така че се предвижда едно отваряне, по-широко отваряне на европейския пазар за патенти на малки и средни предприятия. Но това не означава, че системата ще бъде е, единствено за малки и средния бизнес. Давам думата на колегата Масип сега. Благодаря, казва господин Масип. Благодаря, господин председател. Благодаря и на нашите експерти, които чухме по време на семинара ни за патентите в Европа. Във втората част на семинара те говориха за е, онези области, в които са специалисти. Безспорни специалисти. Да, чухме и адвокат е, франкофон, чухме и съдия от Германия. Бих искал да се обърна с моя въпрос към тях. Ще напомня отново за тази метафора, за този образ с хирурга, който много ми хареса. Нека сякаш става дума за бебе от епроветка. Така изглеждат нещата. На бебе, което не не е в отровата на майка си, а в епроветка. Е това е едно бебе, което е запланувано заченато, така да се каже, по-европейски. След това премина в е, един много по-международен и глобален план. И това бебе, което е в, е, все още в епроветка, може ли да оживее, може ли да израсне и да се развие в един пълноценен организъм тук, в Европейския съюз, след като промишлеността опреква е, Европейския съюз и казва, че той до сега е, всъщност не е успял в начинанията си. И затова питам именно нашите експерти какво според тях би трябвало да се промени и как, може ли това бебе да оживее и да се развие. Струва ми се, че не би трябвало да а, раждаме бебе от епроветка, а бебе, което е заченато по нормалния начин и е в отрабата на майка си Европа. А, обръщам се към всички наши експерти. А, да, един от въпроса бе към професор Верон и доктор Кюнен. Госпожа Лихтенбергер насочва въпроса си към господин Джонс. Мисля, че останалите въпроси бяха към господин Сър. Ще видим. Очаквам вашите разговори, отговори. Благодаря. Аз съм специалист по патентно право, но а, нямам вълшебна топка, в която да видя дали ще сработи системата или не. Не мога да отговоря на този въпрос, но се надявам, че да. Мисля, че сме взели всички а, предпазни мерки. за да сме сигурни, че а, оплождането в е проветка а, ще сработи, но нататък трябва да видим. Това бе... Доктор Кюн, аз също не мога да кажа как точно ще се развият нещата, но при всички положения тази комбинация между държавите членки като че ли не е оптимална. Аз във всеки случай бих рискувал. А сега стигаме, казва председателят, до въпроса на госпожа Лихтенбергер към господин Джонс. Това, за което вие говорите, е магистрала за преследване по въпросите на патентното право. Това дава възможност на патентните ведомства по цял свят да споделят информация, да използват тази информация, за да ускоряват издаването на патенти и да намаляват струпването на дела, които се води, дела, които са открити. Това въжи за американския, за японския а, орган, също и европейския. А, така че има а, различни форми на сътрудничество между патентните ведомства. В момента се изпитват някои пилотни схеми също това, така че не може изцяло да се предвиди какво въздействие ще има това върху цялостното качество на патентите. Това е един процес, който трябва да се следи, за да сме сигурни, че с ускоряване на процеса няма да се намали качеството. Така изглежда уравнението. какво още можем да направим за малки и средния бизнес? Това бе в крайна сметка в обобщен вид въпроса на господин Балтазаре. Ще ни отговорите ли? И аз исках нещо за магистралите да кажа. Те бяха създадени а, от Япония и в САЩ, за да се справят с големия случай неразрешени е, казуси. Ние нямаме такъв обем от неразрешени казуси, защото са толкова а, скъпи патентите, след като се а, е, всъщност това, което трябва да се плати след като се издадат, че а, компаниите правят всичко възможно да отложат реалното а, отлагане. Не така стоят нещата в Япония и в САЩ. Преди 10 години 40% или 43% по-точно процента от патентите, които се издаваха от Европейското патентно ведомство или заявленията там, а бяха от неевропейски страни. Днес се говори за 50%. Председателя каза по-рано, че е, обаче става въпрос вече за 60%. Още ли се чакаме да станат 80%? патентите от трети страни, и за да си дадем сметка, че ни трябва система, в която е, да участват реално нашите малки и средни предприятия да могат да подават заявления за патенти, за да стигнем до нива подобни на тези в Штатите, където е, около 50 на 50 са местните и чуждестранните патенти. Ще чакаме ли или ни трябва още по-лоша, по-дълбока криза от сегашната, за да убедим политиците, че ни трябва такава система? правните подробности не са достатъчни. Определено ни трябва политическа воля. Няма нужда да чакаме да се влуши още кризата. Надявам се, че това няма да се случи, казва председателят. Е, няма други въпроси, затова позволете ми да благодаря от името на всички, на нашите експерти. Е, Вашето участие бе много информативно, много полезно за всички нас. Ще се опитаме е, на основата на всичко това, което е, вие ни казахте, да е, предложим една приемлива за всички концепция, която да включва всички положителни елементи. И така, приключихме с семинара. Е, имаме още една точка в дневния ред, субсидиарност, но нямаме какво да си кажем по тази точка. Има и е, последна точка разни и тук няма поступили заявки, така че трябва да ви съобща само, че в понеделник 21 ноември 2000